европейците. Благодаря ви за подкрепата. Ние се опитваме да работим по всички въпроси, които вие повдигнахте днес. Благодаря. Грация, комисари. Комунико ди... Благодаря на двамата комисари. Шест предложения има. Утре в 12.30 ще се гласува, а сега дневният ред е във връзка с кризата в кампания, свързана с отпадъците. Устни въпроси. Започваме с авторите. За това ще дам думата първо на госпожа Окен за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря Поточник за това, че той се ангажира от името на комисията. Много е важно ние да получим добри отговори днес. Ако нямаме нищо ясно днес, ако нямаме позиция по отношение на Италия, ситуацията ще се възпроизведе не само в Италия, а и другаде. може да използваме всеки, ако, ако не използваме усилията, ще се насочат погледите от към Италия. Вярно е, че италианското правителство не е представено тук, но е важно да се каже, че има една прекрасна страна, която скоро ще потъне в отпадъци, в буклуци. не би трябвало да се влушават нещата, не би трябвало в Италия да се обременят още повече гражданите. Ситуацията е ужасна. Съществуват много граждани, които са активни. Защо да не могат те да бъдат използвани, ако искаме да постигнем нещо положително? а, без участието на гражданите не може да се направи нищо, защото гражданите могат да реагират съвсем положително в Италия и да използват също така и военните, и полицията, за да се облегчи ситуацията. Необходимо е наистина да се промени гледната точка. Ние знаем, че големите предприятия в Италия се възползват от а, тази ситуация. А, хвърлят се много пари в този въпрос, но наистина трябва да се реши тази, а, този проблем. Благодаря. А сега давам думата на господин Зондергард за две минути. Благодаря, госпожо председател. Една делегация отиде през есента в Италия и ние се срещнахме с, с президента на региона кампания. Ние му зададохме въпрос защо не беше решена тази катастрофална ситуация. Той ни отговори, че а, ситуацията е политическа. Този отговор беше едно обяснение. А, а, всъщност това е и технически проблем, логистичен проблем, економически проблем. Ние мислехме така, но не той ни каза, че проблема е политически. В крайна сметка липсва политическа воля. И именно поради тази липса на политическа воля Италия не си е изпълнила своите задължения по директивата за управление на отпадъците. Именно поради тази липса на политическа воля се оказа, че изискванията на съда не са изпълнени. И именно поради липса на политическа воля Европейския съюз не получи до края на декември план за разделянето и за управлението на отпадъците. А, за да се скрие скандала, а, съществува политическа воля. Именно затова ние в а, нашата група имаме едно много ясно становище. Ние подкрепяме всички в Италия. А, те са много, които се борят за по-голяма прозрачност по тези проблеми, за да може а, онези, които са отговорни, наистина да поемат отговорността си, за да може това, което се прави, да се направи както трябва, а да не се дава дори едно евро от денакоплаците, за да а, се финансира бездействието. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Меркес. Госпожо, господин комисар, госпожо председател, Посетихме миналата година Неапол и заобщо кампания, за да видим каква е точно ситуацията, доколко кризисна и дълбока е тя. Хората ни казваха, че е много сериозен проблем, а то беше очевидно и това наистина е огромна по мащаб криза. Знаем, че има сметища, които са създадени в природни паркове, в национални паркове а, и се. А, и те горяха, някои от тях горяха и се носеха а, пушици а, сред дърветата в националния парк. наистина политически маневри, а, може би до някъде са причината за всичко това, но ситуацията е ужасна. И за съжаление не виждам изобщо никакъв план да се появява или поне зачатъци на план, за да може а, да се очаква някакво разрешаване. В кампания беше очевидно, а, че а, всички са виновни, че не само в кампания, но и в Рим са виновни всички и а, италианците смятат а, в а, тази част на страната, именно в кампания, че само в Европейския съюз могат да търсят помощ и надежда. Ето защо мисля, че ние сме длъжни да покажем, че можем да решаваме проблеми, че тяхната надежда и упование в нас не е случайно и не е безпочвено. Ние сме за чиста Европа. Ето защо трябва да поискаме един качествен план. А ако не ни се представи от страна на съответните власти в Италия, да търсим санкции чрез съда на Европейския съюз. А защото това е криза, която може да прерасне и в криза на здравеопазването могат да избухнат епидемии. Ето защо бих искала да чуя от господин комисаря какво се предвижда. Е, разбира се, че мафията е тази, която има много сериозно, е, сериозна роля в тази криза, но трябва да се направи необходимото, трябва да търсим правилното е, прилагане на а, директивите за отпадъците, тяхното управление. Ние трябва да протегнем ръка на а, местните власти, когато те и а, се опитват да овладеят проблема с отпадъците. Отпадъците могат да се превърнат в нас, за нас в една добра възможност а за подобряване на методите на рециклиране, за да можем също така да се постараем да забраним някои от най-ужасяващите форми на сметосъбиране, за да предотвратим други такива проблеми. Да, благодаря. Сега Мара Бицото, две минути и половина. А в кампания и в самия Неапол са наистина наистина виждаме една страшна криза, но това не е от вчера това е просто като парадокс ситуация като в третия свят. Не знам какво а, планира а, комисията а, като санкции срещу Италия. Дали а, ще поднови тези а, санкции или ще започне съдебна процедура или пък процедура отново а, за нарушение. Интег а, дали няма да се направи все пак нещо повече, за да бъдат принудени властите там една интегрирана система за събиране, а, разпред, разделяне и а, преработване на отпадъци да се направи. Очевидно нещо не работи добре. 15-20 години има такъв проблем. И италианското правителство като че ли успя да се справи а, с отпадъците в цяла Италия, но не и в кампания. Около Няпол има тонове от отпадъци. Местните власти нищо не могат да направят. Очевидно ситуацията в Няпол и кампания е ситуация, която е твърде различна от всички други области на Италия. Е, необходима е очевидно нова система, интегрирана система за отпадъците, но италианското правителство просто не е а, виновно, защото в Венеция и на много други места, а в Италия от много години имаме система а за това интегрирано събиране и обработване на отпадъците. Просто в кампания има твърде много престъпни елементи, които са се инфилтрирали в местните власти. За това проблема е такъв. Благодаря. Сега ще дам думата на комисар Поточник. Уважаеми членове на Европейския парламент, искам да благодаря на всички евродепутати, които привлякоха и моето внимание, и това на службите ми към този важен въпрос. Радвам се, че Европейския парламент играе активна роля в извършване на мониторинг върху проблема с мета в кампания. Комисията по петициите прие доклад, след като посети кампания. Това посещение беше през април миналата година. Парламентът наистина играе важна роля тук и пое тази роля пълноправно. Веднага след решението на съда, през март 2010 година, комисията писа на италианското правителство, като ги попита какви мерки са планирали или са предприели за да спазят решението на съда. След това Европейската комисия няколко пъти проведе заседания или други видове контакти с италианското правителство. Имахме мисия съвсем скоро в Неапол на 22 и 23 ноември 2010 година. Една делегация от Генерална дирекция околна среда замина за Неапол. Нашето становище е, че италианските власти все още имат дълъг път пред себе си, за да изпълнят решението на съда. По-специално, на първо място, те трябва да разширят и да подобрят съоръженията за справяне с отпадъците в цялия район кампания и на второ място да разработят ефективен план за управление за битовите отпадъци в този регион, като вземат предвид иерархията за видовете отпадъци на Европейския съюз. Е, комисията не е удовлетворена от мерките, които италианските власти ни изпратиха след решението на съда. Защото тези мерки не включват е, конкретен календар за е, съответното изграждане на съоръженията с дати и срокове. Смятаме, че плана за управляване на смета в кампания трябва да отговаря изцяло на законодателството в сферата на околната среда на ЕС и да даде също така приоритет на повторното използване, намаляване на отпадъците. Също така трябва да има разделно събиране на отпадъците в целия регион. Кампания трябва да получи необходимите възможности също така и за инсинератор. Също така депонирането трябва да бъде безопасно Става дума за 7 милиона тона отпадъци в района. Италианските власти ще трябва да направят анализ на така наречения лош, от, лоши видове отпадъци или балираните отпадъци и да видят кой е най-безопасният начин да ги депонират. Ако няма ефективен и ефикасен план за управление на отпадъците, Европейската комисия отново ще се обърне към съда и ще поиска от съда налагане на глоби. Следователно, трябва много внимателно а, да оценим а, проекта на властите от кампания за управление на отпадъците и трябва да кажа, че го получихме в последния момент, наистина в последния момент. Също така трябва да следим дали изпълняват този план, след като го приемат. Решението за това дали и кога да започнем процедура а, по съответния член срещу Италия ще зависи най-вече от съдържанието на този план за управление на отпадъците и съответния график за мерките, които ще бъдат насочени към незабавното решаване на проблемите по убедителен начин. Що се отнася до съществуващите сметища? Европейската комисия започна свои разследвания и поиска от италианските власти да докладват за функционирането на Тирциано е, и още едно сметище в Италия. Все още не сме получили отговор. В момента, в който го получим, Европейската комисия ще оцени отговора. На този етап е, комисията няма доказателства за нарушаване на европейското екологично право. Това, че сметището се намира в, една, в един национален парк, само по себе си не е нарушение на европейското законодателство, стига да се приложат други правила и компетентните национални власти да извършат овоз и да приложат съответните мерки за компенсиране и смекчаване на въздействието. Що се отнася до финансирането на мерки в този смисъл, в програмен период 94-99 88 милиона евро бяха отделени за проекти за справяне с отпадъците. 49 от тях е, процент от тях бяха съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Само 90% от сумата бе използвана поради трудности, свързани с кризата с отпадъците и създаването от иранските власти на извънредно управление 1994 година. През 2000... Е, в, извинете, в програмен период 2002-2006 общото финансиране беше 140 милиона евро. 50% са финансирани от Европейския фонд за развитие на селските райони. След кризата с смета, комисията реши да предприеме необходимите мерки, за да направи така, че средствата от този фонд наистина отивайки в кампания, да бъдат използвани надлежно. От 1 януари 2005 година започнахме да не финансираме а, управлението на разходите. След като се отвори процедурата за нарушение, което беше на 29 юни 2007 година срещу Италия, Европейската комисия уведоми италианските власти, че няма да има съфинансиране за а, управление на отпадъците повече. Регионалната програма 2007-2013 за кампания предвижда общи инвестиции от 270 милиона евро. Отново 50% са финансирани от Европейския фонд за развитие на селските райони, най-вече за отпадъците. Разплащането на финансирането на ЕС в този сектор отпадъци зависи от това италианските власти да предприемат регионален план за управление на отпадците, който трябва да бъде одобрен от Европейската комисия. Утре Европейската комисия ще публикува доклад за прилагането на тематична стратегия за превенция и рециклиране на отпадъците. Този доклад показва различия между отделните държави членки, що се отнася до управляването на отпадъците при тях. Там съвсем ясно е видно, че когато има ясна и подходяща процедура с управление на отпадъците, депонирането в сметище може да стигне 0%, а инсинераторите и тяхното ползване могат също да бъдат намалени, като се използва рециклиране и компостиране. Що се отнася до е, използването и извличането на полезни вещества от отпадъците, е, трябва да кажем, че това е много полезно, тъй като то намалява и отрицателното въздействие върху околната среда и се надявам тази криза да се превърне в една възможност от компетентните власти посредством задействането на отделното събиране и схеми за рециклиране в кампания. Накратко ще кажа, че Европейската комисия се надява, че план за управление на отпадъците за кампания ще бъде убедителен и докато не се убедим, че този план ще бъде ефективен и има необходимата система и инфраструктура, и докато не сме, нямаме ясни гаранции, че ще има ефикасно прилагане на проекти, финансирането на Европейската комисия за такъв тип проекти се прекъсва. Ще отговоря на част от въпросите, които вече зададахте в заключителната си реч. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на изказващи се от политическите групи. Започваме с госпожа Мацони. Две минути от ЕНП. Благодаря, госпожо председател и благодаря на господин комисар, че посочи това, че комисията по петициите много активно участваше от името на парламента и се ангажира с политическата роля, която се опитва да реши ситуацията прозрачно и отговорно в диалог с гражданите. Както беше казано от един регионален ръководител, съществува диалог с Европейската комисия и аз съм сигурна, че а, има разлика в сравнение с предишните години. Нищо особено а, драматично, но хората стават а, все по-отговорни и осъзнават а, а, драстичната ситуация, а, породена от бездействието. През март 2010 година се разглеждаха въпроси и факти, датиращи още от 2007 година. Регионалният оценител няколко пъти идва в Брюксел и оценява програмата, която беше введена още от юли от Комисията по петициите, в която се изброяват програмите, за отпадъците, особено за твърдите отпадъци, последния план с корекциите, които бяха въведени, плановете, които вече действат а, с системата, която беше въведена в Салермо, в Неапол Исток, също така а, а, фабрики за компостиране, а, аеробно а, третиране на въздуха, а, други форми на управляване и преработване на отпадъци, системи за, а, струпване, за събиране на отпадъци, а, регионални планове за временни хранилище, докато се изпълнява плана. Ресурсите се взимат от регионалния фонд и както каза господин Ботони в Комисията по регионално развитие, е, а, че времето, което е необходимо за изпълнението на тези програми е 12 до 24 месеца. Комисията трябва да приеме един реалистичен подход. Ние сме добре в графика, така както той беше представен от комисията по петициите. Вероятно няма да бъдат необходими други а, а, парични санкции. Се надявам, че този дебат няма да бъде използван за борба срещу политическите партии, ще бъде една а, форма за решаване на старите проблеми. Така че резолюция комисията да бъде наистина полезна, а не да бъде загуба на време, която само да влуши а, ситуацията. Уважаеми колеги, не прекратих а, госпожа Мацони, но много ви моля, придържите се към регламента за времето. Ако ще четете, моля, четете с а, прилична скорост, така че да могат вашите изказвания да бъдат преведени. Господин Пирило, две минути. Уважаеми колеги, благодаря. Дълбоката криза, която наблюдавахме с, с цикъла с опадъците в кампания е тревожна не само поради последиците и въздействието върху местните а, жители. Европейските институции могат да се наместят за да не продължава това с помощта на местните органи на самоуправление, като а, се а, провери те да бъдат наистина държани отговорни и да се намери едно решение хората говорят за тази трагедия, без да познават ситуацията. Регионалният план се отлага, ситуацията не може да бъде управлявана, ако има допълнителни отлагания и ако се позволява на организираната престъпност да печели от ситуацията. Правителството на Италия каза миналата година, година, че а, ситуацията е овладяна и че а, отпадъците се носят а, в район на сервер от Италия, където живеят хората от кампания. Само регионите могат да прилагат правилно мерките, които се изискват. А, правят се много усилия. А, а, за диференциране на отпадъците, средства, които се влагат там. Като слушаме местните администрации, ние смятаме, че е много важно да се е, знае какво точно се случва на място. Именно по този начин можете да видите как се изхвърлят отпадъците, необходими са нови инсинератори, трябва да се разгледат също така и сметищата това е всъщност парализ на, цялата, на целият цикъл на управлението на отпадъците в кампания. Ще очакваме отговора на комисията и на а, а, а сега а, групата Алда госпожа Алфано. Наистина, това е пропаганда на италианското правителство, но всъщност става въпрос за структурен проблем, който не е разрешен в кампания. Хората живеят, раждат се, живеят и умират с този проблем в кампания. И има много хора, които трябва да поемат отговорността, а не всичко да се стоварва върху плещите на а, местните жители, не трябва повече инсинератори а да се строят и използват. Защото отпадъците се превръщат в инсинераторите в пепел, а тази пепел може да бъде а, ужасно вредна. Трябва да се намерят други опции, други средства – и то най-добрите средства за здравето на хората, като се има предвид е, мафията колко а, нашироко е навлязла в а, на сферата на събирането и обработването на отпадъците, ще трябва а, да направим нещо, ще трябва да спрем онези решения, които ще засегнат отново отрицателно райони, района, в който страдат отдава, отдавна а, местните жители. А какво става с а, забраната през 2008 година за стимулиране строенето и откриването на нови инсинератори. Какво ще направи комисията? А сега госпожа Лихтенбергер за минута и половина. След разказите, които и приказките а, фантастични, които ни разказа нашата колега от а, италиански политическата част на ЕНП, нека да си кажем истината сега. Естествено, че има много планове, но просто те не се реализират или пък се предоставят късно. Една и съща история се повтаря вече много пъти. Очевидно, властите са позволили да се стигне до ситуация, в която по спешност трябваше да се вземат мерки, за да не е, избухнат епидемии след което ще трябва да се скрият някъде там а, по аглите а, грешките и да се започне от начало. Ситуацията в юга на Италия, а, е, казват, била а, различна и единствено там. Не това. Не е само на юга проблем. Колеги от Италия, това не е само италиански дебат. Това е а, ситуация, при която не се прилага европейски като законодателство и не се спазват изискванията а, за, към всички държави членки на Европейския съюз. Това не е просто една разходка в парка. Това си е о, чиста проба скандал. А, увеличават се геометрично сметищата. Всички протести биват стъпкани от полицията и от другите органи, а, в страната. Трябва да има най-после някакви последици. Трябва да се взимат решения и те да се прилагат. Трябва да има последици. Последици, които а са за онези, които са сгрешили, онези, които са създали проблеми. Европейския закон трябва да се спазва. Благодаря. Благодаря. Не, не смятам, че господин Хигинс е тук, така че ще дам думата на господин Роси за една минута. Благодаря. Системата за депониране на отпадъци трябва да бъде разделна, да се има предвид кое може да се рециклира и кое би трябвало да бъде изгорено. Сега проблема не е проблем юг-север министъра, предишния министър беше, например, от Зелената партия. Десетилетия наред се говори за проблема с буклука около Неапол и сега вече има извънредно положение. Но отговорността трябва да се носи от севера на Италия. Вие говорите за това, че отпадъците пътуват на север от Неапол, но това е погрешно. Предишните местни администрации позволиха на организираната престъпност а, да прави неправомерно депониране на отпадъци и не са достатъчно подготвени за обема буклук. Така че всички в кампания в Неапол гласуваха за една неспособна администрация. Благодаря, казва председателката госпожа Вертман за минута и половина. Благодаря, колеги. Кризата с отпадъците вече тече години. Все повече отпадъци се депонират, блокират се сметища от регионалните власти. Това, което трябва да се изясни, е, че всъщност много неща се обещават на политическо ниво, но всъщност почти нищо не се случва. Предишният подход към проблема беше да се използват временни междинни мерки и решения. Това обаче не означава, че властите не трябва да информират обществеността. От друга страна, трябва да кажа, че в Италия всеки ден има над средни нива на отпадъци. Явно обичайните системи са безполезни тук. Необходимо е да се понесе екологична отговорност и от двете страни. Кампания, е един район, където има голяма заболеваемост, включая и от рак, над средните стойности за страната. Така че трябва много бързо да намерим едно решение, което да може да бъде приложено. Благодаря, казва председателката и сега започвам с другите оратори. Господин Рипелин и две минути. Благодаря, госпожо председател. И благодаря също на господин Сербан и за други, които ми възложиха това изказване. Трябва да подчертая, че в кампания се извършат много положителни действия и аз мисля, че а, позоваването на бившия член 260 за налагането на санкции е, се прави само по политически причини. Ние имаме една програма с интегриран е, цикъл за депониране на отпадъци, чрез диференциране на отпадъците. Започнахме да прилагаме инициативите за намаляване на общото количество произведени отпадъци Провеждат се търгове за изграждане на инсинератори в източната част на Никоп, Неапол, не само за да се изчисти а, града, а за да се организира интегриран цикъл за събиране и преработване на отпадъци, за да може да се премахне балирането и да се е, изчистят и премахнат старите натрупани отпадъци. Хората, които са виновни, особено от ляво, от левицата и, и зелените, но хората в Италия, които използваха организираната престъпност за извозването на токсичните отпадъци, ни кара да а, препоръчаме да бъдем за кампания, а не против кампания по идеологически и политически причини. Ако налагаме глоби, няма да се реши проблема. Благодаря, господин Де Магистрис минута и половина. Следвайки правителството на Берлоскони тогава, когато беше заявено, че е приключен на проблема с отпадъците, европейските институции наложиха санкции наложиха рециклиране на а, компостирането, идеята на Калдоро, таверна да ред в националния парк около Везуви. А, хората а, умират там, имат здравни проблеми, тумори. През последните 30 години се вижда подкрепа за политическата престъпност, за големите предприятия на камората, с инкриминиране на някои местни органи, хора, които живеят там на място. Италианското правителство направи така, че спря хората а, от това да защитават национални резервати. Благодаря, госпожо председател, госпожа Сперони. А, бюрократична Европа направи разлика между региони и административни области в държавите членки. Отговорността памета за катастрофалната ситуация в кампания е, се дължи на гражданите на кампания и аз отхвърлям тези обвинения и също така а, смятам, че хората в кампания са гласували за местни управници, които не са способни да решат тези проблеми. Те продължават да правят същата грешка, като гласуват за тях е, е, след всеки избор. Ние сме готови да помогнем на кампания, но не искаме да поемаме отговорността. Господин Балдасар, две минути. Господин комисар, колеги, в моята реч не отричам сериозността на ситуацията която е очевидна последица от политически и административни недостатъци. И все още има риск да бъде задушен на целия район от отпадъците. Госпожо Лихтенбергер, спешността в кампания доведе до там, че администрацията която е от левицата с зелени съветници, да бързат и да не направят особено разумни неща по отношение събирането и обработването на отпадъците. Некомпетентността обвиненията и лъжите съвсем подкопаха ефективността, но на това беше сложен най-сетне край, така че въпросът ми сега е политическата ситуация там се промени, местните местните власти ще трябва да решат въпроса в спешен порядък. Хората които участват в, този, в реализацията на този план, са решени да доведат нещата до край, до положителен резултат. И а, в, в това се включва правилното а, събиране, разделяне, на обработване и оползотворяване като цяло на отпадъците. забраните, които използват забрани а, върху институциите, които използват европейски а, средства, а, ще доведе до разрешаване най-сетне на този проблем. Благодаря. Шнел Хартер, минута и половина. Госпожо председател, дами и господа, аз се надявам, че дебатът днес ще доведе до един добър, правилен край на дълго разисквания проблем с кампания. Европейските правила по отношение на събирането, опозотворяването и управлението на отпадъците трябва да се спазват не може сметищата да бъдат създавани ам, без да се спазват правилата, но ние трябва да сме реалисти. 20 години се занимаваме с този въпрос. Но, дами и господа, аз мисля, че ако погледнем проблема и в неговите корени, ще видим, че основна част от тези корени а, са на мафията. Ето защо трябва с нея да се справим. Има поредица от условия, които трябва да се спазят. Трябва да има, разбира се, добър план, но в, а, и комисията може да помогне реализаци... а, за реализацията на този план нова система за а, събиране и рециклиране на отпадъците също трябва да бъде а, сложена, но трябва Европол, Евроджаст, полицията, местните власти трябва да а, се обединят, а, за да се преборят с организираната престъпност и нейната роля в този район. Иначе ос, другите условия и да бъдат изпълнени, резултата няма да е достатъчно положителен. Да, благодаря. Сега Лара Ком има думата за минута и половина. Уважаеми колеги, господин комисар, благодаря, господин председател, че ми давате думата. Аз съвсем ясно искам да заявя своето изказване, че кризата с отпадъците в кампания, в крайна сметка, вече не е толкова силна криза а, отнема наистина доста време да се стигне до крайното решение на проблема, но устният въпрос, който е зададен тук, всъщност а, говори за процедура по член 260, но не става дума а, за една глоба, която изведнъж да разреши а, всички проблеми. Би трябвало да се засили отговорността тази отговорност обаче трябва да бъде обективна. Тя трябва да идва от прилагане на процедура за нарушение на европейско ниво, както и е, доброто управление е, или не на държавата. Италия спази своите задължения за сътрудничество и службите на комисията контактуват и с националните, и с регионалните власти и следват ясно какво се случва. Не може да отричате, че Италия е заявила желанието си да реши проблема. Сега от регионите към провинциите премина отговорността, за да има необходимата а, политика, която да бъде на ниво провинция и тя ще отговаря на изискванията на Европейския съюз. Съвета на кампания всъщност има много членове от партията Италия на ценностите и те трябва да си спомнят какво те не направиха, когато бяха на власт. Госпожа Матера, за минути половина казва председателя. Благодаря. Аз няма да говоря политически само. Ще говоря като италянка по отношение на нарушенията. Ние опазваме интересите на нашите граждани. Властите в кампания подготвят необходимия план за депониране или рециклиране на отпадъци, в зависимост е, от законодателството, спазвайки го, разбира се, от 2000 до 2006 не са използвани общностни средства, от 2006 до 2013 милиарди и 100 хиляди. Регионът кампания е използвал средствата за необходимите процедури по сметоизвозване и сметосъбиране. Трябва да се изготвят сега планове, които наистина да ни помогнат да оползотворим отпадъците и е, да разделим отделните цикли. 2006-2013 110 милиона евро бяха заделени за изготвянето на планове за сметища, 50 милиона за един а, местен план за разделно събиране. По цел 1.1 програмата 2006-2013 и следващата и работейки при ясното прилагане на финансирането, смятам, че са заделени необходимите средства. Така че всичко това продължи без да използваме средства от общността, а използвахме наши средства, които бяха надлежно заделени. Европейската комисия трябва да говори с парламента за един обективен начин за прилагане на решението на съда. Благодаря, казва председателката. Първият оратор от привличане вниманието на председателя като процедура благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от възможността и да обърна вниманието ви към други проблеми, свързани с управлението на отпадъците в Европейския съюз. Понякога органите не е, отчитат тези проблеми. В един от е, литовските градове бизнес лидери, които казват, че искат да изградят завод за буклука, всъщност подвеждат е, хората. А, а всъщност те казват, че сортират отпадъците. Властите не обръщат внимание на тази информация. Призовавам комисията да обръща внимание на подобни нарушения тогава, когато властите не следват разпоредбите на европейските директиви и европейските приоритети за а, е, е смето е, е, извозването. Благодаря. Благодаря, госпожо председател като част от делегацията на Комисията по петициите, аз можах да се запозная с ситуацията, да получи информация в кампания. Институциите са в много трудно положение съществуват проблеми с балите от преди години, който трябва да се реши. аз лично смятам, че проблема за сметоизвозването беше частично решен по време на нашето посещение с помощта на военните. Имаше а, сметища, някои от които обаче бяха незаконни. Няма смисъл да гледаме към миналото, трябва да гледаме напред към бъдещето. Предложението на Европейския съюз е съвсем справедливо, трябва да се намери финансиране. Местните органи следва да бъдат насърчени да поемат инициативата и според мен комисията и ние като Европейски парламент не е, се интересуваме, нямаме интерес от налагането на финансови санкции. А, трябва да се реши проблема в кампанията, в кампания, която може да бъде направена, ако работим заедно. Благодаря господин Ревелини отново иска да вземе думата. Фондовете, блокирани от Европейския съюз, са основно предвидени а, за модернизиране а, на регионално ниво на съоръженията за обработване на отпадъците. Как може да е, искате да го направите? Как може да сте готови да заличите а, много добре свършени неща в името на идеологическите си цели. Благодаря ви. Комисар Поточник има думата. Заповядайте. Благодаря много. А за всички споделени в залата възгледи. Три са нещата, към които бих искал да концентрирам вашето внимание. Първото беше засегнато от мнозина от вас. Ситуацията е критична, няма бързо решение, има някои положителни развития, но е очевидно, че имаме нужда все още от един системен отговор, за да бъде разрешен проблема. Не е лесно, но е много необходимо да се направи това. Що се отнася до нашия партньор в намиране на решението, това разбира се е Италия, но в сътрудничество с местните власти. Това е очевидно. Ето защо аз очаквам с нетърпение а, оценката на новият проектоплан, за да видим какъв ще бъде ефекта. Мой, моята служба, моите експерти ще направят оценка на новият предложен проектоплан и аз мога само да ви уверя, че Италия ще се радва на всичкото внимание на другите държави членки в подпомагане намиране на най-доброто решение. Моят подход може да бъде поставен в четири думи – искам да бъда много полезен, но подпомагащ и подпомагащ полезността. Ето защо казвам, в съгласие с много от вас, че проблемите трябва да се решават, но няма друг начин да се решат проблемите, освен да се наложат съответните глоби. Това е мое задължение наистина от името на комисията се старая да намеря заедно с моята служба всички възможни а, пътища за намиране на най-доброто решение. Второто, което искам да спомена, а, касае рамковата директива за отпадъците. Тя е нова, но от ясно казва, че всяка държава членка а, трябва да прилага принципа най-добрият отпадък е несъществуващия. Тоест, оползотворяването, регенерирането и едва като крайна мярка, ако няма просто никакви други възможности, да се а, транспортират отпадъците в сметищата. Утре доклада ще бъде публикуван за това колко ефективни са държавите членки по отношение на а, сметищата и сметосъбирането. Пет държави членки, не знам дали ще ми повярвате, но пет държави членки имат а, а в сметищата по-малко от 5% от произвежданите отпадъци. Но има 7 други, в които над 8% е дела. Така че много са различни ситуациите в държавите членки. Ето това е въпрос, който ние имаме огромното желание да решим. Има промени, разбира се, от 99 до 2005. А разбира се, че искат ли държавите членки, могат да се променят. И аз съм сигурен, че можем да разделим Европа днес в момента на две части. Европа, едната част на Европа, която разглежда отпадъците като проблем, и другата част на Европа, която разглежда отпадъците като източник на различни материали и генериращ печалби сектор. Защото чрез държавните поръчки може да се направи изключително много, а защото поредица от кандидати за а, оползотворяване на отпадъците съществуват, но трябва да бъде подбран най-добрия. Това е най-важното. И накрая, последното, което бих искал да спомена пред вас, е във връзка с уважаемия колега на член на Европейския парламент, който каза, че при нарушения трябва да се вземат съответните наказателни мерки. 90% от 2009 година от а, наказателните процедури за нарушение се дължат на нарушаване на а, законодателството, касаещо отпадъците. Ние ще продължим с а, тази тенденция, докато не намалеят тези случаи. И накрая, вие като членове на Европейския парламент и ние като работещи в комисията трябва да предадем на Европа посланието. Отпадъците са възможност и то много голяма възможност за бъдещето ни. Това е нещо изключително важно. Ресурсната ефективност е основен въпрос. Това е ядрото на нашата бъдеща конкурентоспособност в Европа ако не го постигнем, след 10 години нещата ще са много по-трагични. Мога да ви го гарантирам. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Дебатът приключва с това и продължаваме с следващата серия от въпроси.